Uh, good morning, everybody. We have a select group for uh, the first item, which is my own report. Uh, добър ден, мисля, че е време да започнем. Добре дошли на всички. Нямам съобщение тази сутрин, но освен да ви кажа добре дошли. Сега една дума за програмата. Сега ще Представа актуализирана версия на директивата за плавателните съдове и в 9.30 започваме да гласуваме. Трябва да свършим с гласуването до към 11 часа, когато ще дойде комисарят Мишел Барние и ще може да разговаряме за целият пазар, които обсъдихме в Страсбург миналата седмица. Нямахме време за дълъг дебат. И след това, след обед ще работим до 5 часа и след това ще има заседание на координаторите. Така, да ви кажа за плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално ползване. Радвам се, че господин Шваб е тук. Госпожа Гепхар ще говори от господин Репо. Господин Мандес не е тук. Госпожа Руле обаче е тук. Имаме кворум. Госпожа Бети Кайна, разбира се, е до мен. Сърдечно я казвам добре е дошла. И така, ако всички сте до вече готови, ще е, ви запозная с положението по е, този доклад. Преди доста време разговаряхме по този въпрос, защото имахме да свършим доста работа по един аспект на проблема, а именно а, проектните критерии за класифицирането на различните видове плавателни съдове за отдих а, в зависимост от а, проектните критерии. Трябваше тези критерии да бъдат актуализирани, направени по-ясни, за да може по-спокойно и сигурно да вървим напред. Именно за това възложихме проучване, което предполагам всички имате пред себе си нямаме е, възможност то, то да бъде представено от авторите, аз ще ви го представя. Но преди да сторя това, докъде сме стигнали с предложението? След доклада днес ще е, разговарях с е, представители на кипърското председателство. Те казаха, че искат да направят този въпрос приоритетен. Ще обсъждам с тях доколко нашите позиции отговарят на техните и след това ще ви докладвам, за да видим дали е възможно да имаме споразумение на първо четене, да започнем преговори за подобно споразумение. Сега за сега този въпрос остава открит. Но това ще бъде една моя първа задача преди да излезем в вакансия Важно е обаче да гласуваме, за да имаме основа, от която да водим преговорите. Обсъдихме измененията миналия път, но трябва да кажа, че имахме след това заседание на координаторите, имаме редица устни изменения, те са записани в списъка за гласуване и главният въпрос е, както казах, въпросът е за проектните категории. Документът, който ви е раздаден, без започнат от господин Кошил, френски специалист, който е директор на френският орган, който отговаря за сертифициране на плавателните съдове. Той е много опитен проектант на плавателни съдове и строител на яхти. И ние му дадахме проектно задание, така да се каже за да разгледа измененията, които предлагаме в проектните категории. Някои от тях трябваше да отпаднат и да бъдат свързани с географски понятия, такива дали са за открито море, за вътрешни водоемки, за защитени, водоеми за защитени, вътрешни водоеми и така нататък. От това зависят проектните параметри. А те са залегнали по този начин и в сегашните критерии, но считаме, че тези географски критерии не дават достатъчно добра насока за проектиране на плавателните съдове за конкретни и специфични условия. Някои съдове могат да попаднат в, не в тази категория, в която би трябвало да бъдат. И за това господин Кокрилин, в, като е анализирал въпроса, е, е, прави проучване, което е основа на неговите препоръки. Той препоръчва на место географските параметри да се използват параметри за силата на вятъра и, и в височината на вълните, за да се определят проектните параметри. Това е нещо, което ние а, трябва да предложим. Не казвам, че съвета и комисията ще се съгласат с нас, но трябва да упражняваме натиск, е, за да имаме качествена е, на директива в крайна сметка. Каква е причината всичко това? Авторът посочва, а вие знаете, както ви казах, че той е опитен специалист, че а, е, тежки условия, плавателни условия, могат да се появят всякъде. Дори близо до брега може да има подобни условия. И понякога дори в океана може условията да бъдат по-благоприятни за плаване, отколкото в други водоеми. И е, въпреки, че се взима предвид е, е, балона на вълните, сегашните параметри предполагат, че колкото се по-далеко от брега, толкова по-трудни са условията за плаване. А, сега не се взима всъщност тонажа на а, корабите, на корабите, на плавателните съдове. Така че една яхта може да, примерно, бъде проектирана за, пред, примерно, за категория Б сила на вятъра, т.е. за вътрешни водоеми и крайбрежно плаване, но това не значи, че може примерно да изпълнява такива крайбрежни плавания поради обема на резервара си за гориво и така нататък. От друга страна, големи яхти, открити моторни лодки могат да се използват само във вътрешните водоеми. И а, не е необходимо в такъв случай да бъдат подготвени да издържат на определени, а, определена сила на вълнението на толкова и толкова бала. А, специалистът, френският специалист също прави и други бележки и препоръки. Ако разгледате таблицата, която той е включил в своето изследване, и е, видите какъв брой плавателни съдове биват одобрявани във всяка категория, ще установите, че има огромно групиране а, на лодки за вътрешните, във вътрешни водоеми и защитени а, водоеми. Е, той иска да може да се направи по-добро по разграничаване, за да може да, да има по-голяма гъвкавост за тези, които проектират плавателни съдове, в зависимост от условията и категориите. И така. Предлага се а, е, да има клауза за преработка, за пре, да преглед, е, и надявам се комисията ще одобри, ще подкрепи това предложение, където се казва, че проектните категории, които се приемат, трябва да бъдат оценени на ново след две години, за да се установи дали трябва да се направи някаква промяна в тази категоризация. И тази допълнителна категоризация може да влезе в сила, когато се преработва или преразглежда директивата. Не съм включил това в предлаганите изменения в момента, но можем а, да се позовем на него по време на бъдещите преговори в, в триалога. Защото, а, знаете, искаме сега да въведем по-строги критерии за а, отработените газове за някои видове двигатели – и а, когато а, разглеждаме а, новите категории, тези ограничения се отнасят особено за по-малките двигатели на по-малките плавателни съдове. Въз основа на този доклад, който докладчите в Сянка вече познават, предлагам днес да приемем предложението за въвеждане на нови проектни категории. Ако одобрим това днес, това ще бъде пакетът, на който ще стъпим, когато започнем преговори с съвета. Мисля, че това бяха най-важните пунктове, които трябваше да засегна, защото с докладчите в Сянка обсъждахме последния път, когато разговаряхме измененията и затова сега съм готов да дам думата на докладчите в Сянка, за да чуя тяхното мнение по този въпрос. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отличния климат на сътрудничество, в който работихме и за отличното ви изложение на доклада, който разглеждахме миналата седмица по време на заседанието в Страсбург. Няма кой знае какво да добавя, що се отнася до категориите. И това е обсъдено и с останалите групи. Именно за това, това проучване за категориите е добре изготвено, няма какво да добавя към него. Що се отнася до измененията по същество, мисля, че повечето а, говорят за а, постигане скоро на компромис. А, остава изменението на колегата Мандърс, който а, предлага хармонизиране. А, което въжи и за, за разрешителните за управляване на подобни кораби. Аз съм за. Това би могло да бъде елемент от законодателния текст. така че да конкретизираме вътрешния пазар и да подобрим дестинациите за европейските туристи. Днес разполагаме с по-стабилна позиция след това проучване, но нямаме възможност да навлизаме толкова в подробности за всяка една директива. Докладът е от отлично качество и бих е, искал в бъдеще Европейският парламент да представя проучвания със същото качество. Това е едно пожелание, което можем да имаме в бъдеще. Госпожа Гепхарт, благодаря. Äh, благодаря много, е, господин председател. Аз е, като собственик на такъв съд, е, смятам, че не трябва да се включва в текста въпроса с разрешителното за управление. Е, аз бих искала да си ползвам е, кораба без такова разрешително и да го карам по каналите във Франция. И след толкова години наистина не бих желала да трябва да минавам изпит за правоуправление. Благодаря ви за доброто ни сътрудничество, благодаря за това, че представихте тази нова иновационна идея за различните категории. Аз разгледах това проучване, което вие споменахте, доста често съм казвала, че много от проучванията, които поръчваме, не са с добро качество, но този път случаят не е такъв и за това предложението е много добро. Съгласна съм с господин Репо по този въпрос. И по измененията по приложение първо, параграф 1а, ако не се лъжа, става дума за приложение 1, подкрепям тези изменения, но това пък противоречи на предложеното първоначално. по отношение на компромисните предложения. Много ви благодаря, господин Мандес. Първо господин Рулер, госпожа Рулер. Ще бъда много кратка по този въпрос. Първо, нека ви благодаря, господин Харбър, за отличното сътрудничество. Аз научих много от работата по този документ, иначе не знаех особено много за плавателните съдове. Нямам разрешително за управление. И намирам това за много полезно, че именно вие сте докладчик, тъй като умело насочихте нашата работа върху подробностите. А също и по отношение на това проучване, което поръчахме. В началото бях скептично настроена, но в последствие резултат от проучването ме а, обнадежди. Лесно се чете. А, документът на нашия експерт е изчерпателен, обстоен. по биогоривата вероятно няма да гласуваме както останалите. Както знаете, нашата група, ние сме скептици, но иначе по останалото съм съгласна. Благодаря ви, господин Манде, сега. Благодаря и аз ще бъда кратък. Благодаря ви за оказаното сътрудничество. Отлично беше. Радвам се също така и за начина по който е отразен моя принос. Това е ясен политически сигнал и за координаторите. Надявам се, че ще бъде прието добре това, което предлагам. Не знам колко от нас в Европа а, плаваме, но надяваме се това да е все по-безопасно по каналите. Председателя, други желаящи да се изкажат? Господин Бандес. Господин Гепард, мисля, че е единственият, който се занимава с плавателни съдове тук, но, но не настоява за хармонизиране на разрешителното за управление. Иначе много се радвам. Не знаех, че и вие се занимавате с плаване. Трябваше по-рано да ви представя Луи Филипе Джерел, който е от Комисията по електрическите системи. Също и неговия колега, които работят в тясно сътрудничество с нас. Имаме 5 минути преди да започне нашето гласуване и с удоволствие ви давам думата да реагирате на казаното днес. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Първо, по отношение на проучването, трябва да внеса пояснени. Ние, разбира се, сме готови да преразгледаме категориите, ако това бъде поискано, за да може да се опрем на едно качествено проучване на въздействието. После, проектните категории бяха обстойно обсъдени по време на подготвителната фаза с заинтересованите страни, с държавите членки, с представители на органа по стандартизация и на нотифицираните органи. За съжаление, по отношение на проучването ще кажа, че то почива на едно неразбиране, а именно предназначението се взима като определящ фактор за категориите. Иначе в предложението ние не се позоваваме на предназначението на плавателния съд. Ние иначе имаме механизъм за административно сътрудничество с компетентните органи от държавите членки за обсъждане на законодателството и за оформяне на насоки за прилагане на актовете. В насоките казваме, че фундаменталният критерий тук е силата на вятъра и това определя категорията. Затова сме изненадани някои са изненадани, че хармонизираните стандарти се позовават на силата на вятъра. Тези стандарти са одобрени от представители на държавите членки и те са заложени именно така и по наше настояване. Те са в духа на законодателството. Всъщност, нека да внесе още едно пояснение – Не става дума само за хармонизиране на стандартите, когато говорим за законодателна защита. Логиката е обратната. Стандартите следва да се изграждат съобразно изискванията на законодателството. Както казах в началото, за нас няма проблеми с евентуални проблеми в проектните категории – на плавателните съдове. При условие, че добре сме оценили какви ще бъдат последиците от това. В краткосрочен план това може да е комплицирано, ако настоявате да се прави подобна оценка. Защото ние си даваме сметка, че тези становища са становища на малко участници от дебата в подготвителната фаза. Знаем, че има много други, които не споделят подобно виждане. Например, изненадани сме, че в текста се казва за повечето хора, засегнати от регламента, разбирането за тези категории е много по-различно от това на директивата. Както казах, ние обсъдихме всичко това с заинтересованите лица, с уведомените органи, с органа по стандартизация. Ние отчитаме всички изказвания и мнението на всички участници, за да обмислим в подробности категориите, както и оценката на въздействието. Ще ни трябва обаче един много по-обстоен анализ Това без съмнение е важно и ще се стремим към постигане на консенсус с заинтересованите страни и представителите на държавите членки. Относно това какви промени следва да се въведат. Колкото до измененията, ние поставихме някои въпроси и изразихме възражения по някои от измененията. За нас продължава да стои проблема за това, що е категория, а също и за преамбюла, а също и за текста за лицата, които се занимават с плавателни съдове. Тук можем да поискаме системно изпитване на всички двигатели когато разсъждаваме по разходите за двигателите. А и самата разпоредба, така както е разписана, ще разшири задълженията за производителите, които трябва да преработят двигателите според новите изисквания. После има един текст, който се отнася до изпитването за нивата на шума. Проблемът за нас е, че този стандарт не е задължителен на този етап, т.е. законодателството почива на разбирането, че стандартите не са задължителни. Говори се за хармонизирано изпитване, но това следва добре да се обмисли в това предложение. Много ви благодарим. Ние сме готови да допринесем за постигането на компромис между институциите и имаме желание да подготвим допълнително материали, ако такива са необходими за вас. Благодаря ви. Благодаря. Аз имах впечатлението, че сме преодолели много от тези проблеми. Може да е било въпрос на, на превод, но имаме достатъчно време когато стигнем до дискусиите, ще се изяснят нещата и ако е необходимо, ще получа мандат за водене на преговори с комисията. За сега ви благодаря. В случай, че няма други желаящи да се изкажат, предлагам сега да направим кратка почивка, докато колегите се съберат за гласуването, след което започваме гласуването с а, точката, която се отнася до ниво на шума от а,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 Uh, Готови ли сме за гласуването? Добър ден на всички. Благодаря ви. <clears throat> Да, трябва да внеса дисциплина, разбира се. Нека първо да приветствам всички вас, особено тези, които не присъстваха тази сутрин и пропуснаха моето вълнуващо представяне по темата за плавателните съдове преди да пристъпим към гласуването. Сега виждам, че сме много повече. Нека да изкажа благодарност на Тамбур Кухлер, член на нашия екип, който си тръгва от нас и отива да работи с групата по економическото пространство. В края на юни той ни напуска и нека да му благодарим за работата, която извърши заедно с нас. Той е дългогодишен член на нашия екип и сигурен съм много от вас са работили съвместно с него. Нека му пожелаем успехи на новото място. Ние бяхме първи, първата комисия, която покани тук норвежки министр и нашия колега участва в координацията. Сега започваме с изменението от Транспортната комисия. За, против, не се приема. Седмо изменение. За, против, приема се. Осмо се отегля. 47. Кои са за? Против? Приема се. Девето изменение. Приема се. Десето. За. Против. Приема се. 11. За. Някой против. Приема се. 48. Приема се. Транспортна комисия. Приема се. 49 и 50 заедно за. Против. Приема се. 51 е оттеглено. 52 гласуваме за. Против. Приема се. 12 изменение. Приема се. 53-то, 54-то заедно. Приема се. 13-то се отегля. 14-то за. Против. Приема се. 15-то изменение. За. Против. Приема се. 16-то. За. Против. Приема се. 17-то, 18-то са отегляни. 55-то изменение. За. Против. Приема се. Транспортна комисия 12. За. Против. Също се приема. 19 изменение. За. Против. Приема се. Комисия по околна среда 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56-то изменение ще гласуваме по-късно по-късно, защото е свързано с онзи блок от изменения относно категориите за проектиране, 56-то по-късно. Сега сме на 57-мо изменение по плавателните съдове. 57-мо, кои са за? Против, приема се. 58-мо изменение е отеглено. Ще има ново изменение относно преамбюла, то ще се появи по-късно. Предлагам сега по категориите за проектирането, които току-що обсъдихме, да гласуваме измененията Анблок. Моите изменения 61, 62, 63, 29, 56 също с моите собствени изменения, които, с които сте запознати. Нека да ги гласуваме заедно. За, против. Определено се приемат. В тези включихме и 56-то. Сега минаваме на 64-то и 28-о, кои са за, против, приема се. Компромисно изменение първо. За, против, също се приема. Сега минаваме на приложенията. Изменение 30 за, против, приема се. 31 за, против, приема се. Транспортна комисия 13. За, мисля, че трябва да направим електронно гласуване, да проверим машините. 13 изменение за. Моля, гласувайте по 13-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 изменение за. Против. Приема се. 33 за. Против. Приема се. 65 за, против, приема се. 34 за, против, приема се. 35 то и транспортна комисия. Съответната част за, против, приема се. 36-то е оттеглено. 66-то сега, кои са за? Против, приема се. 14-то на транспортна се оттегля. 37 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. Сега минаваме на преамбюла. Транспортна комисия първо. Откривам гласуването по първо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 изменение за, против, приема се. Първо изменение за против приема се. Транспортно трето за против отхвърля се. Транспортно четвърто изменение за против не се приема. 41 за против приема се. Второ изменение за, против, също се приема. Трето изменение е оттеглено. Четвърто е оттеглено. 42 за, против, приема се. Транспорт. Пето изменение за, против, приема се. Пето се оттегля. Две за, против, приема се. 26 абзац приембил господин Мандес внесло изменение. Вижда се в списъка за, против. Също се приема. 28 абзац, преамбил околна среда. Трето, за, против, въздържали се, не се приема. 43-то с устното изменение от господин Мендес. За, против, също се приема. 43-то отпада, 44-то за, против, приема се. 45-то за, против, приема се. 6-то отеглено. 46-то за, против, също се приема. Транспорт, седмо изменение. За, против, също се приема. Минаваме на електронно гласуване по цялото предложение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 30 за, 1 против. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Ще направим всичко, което зависи от нас в името на ползвателите на плавателни съдове. Господин Ханслик и неговото становище относно социалното предприемачество. Нека да се заемем направо с гласуването. Госпожа Хаслик не е тук. Was all okay in the digital agenda? Perfect. Трябва да присъства на асамблеята по цифровата програма. Нека направо да се вземем с гласуването. Първо изменение, госпожа Хаслик и инициатива за социално предприемачество. Моля, гласувайте по първо изменение. Край на гласуването. Не се приема. Компромисно предложение. Първо. Кой е за? Против? Приема се. Седмо изменение, господин Грек. За, против, приема се. Осмо изменение. Осмо, моля гласувайте. Нека да повторим отново. Осмо изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устни изменение имаме тук, указани в списъка, кои са за, против, приемат се. Компромисно изменение второ, за, против, приема се. Минаваме на 13-то изменение. За, против, приема се. 14-то. Електронно гласуване по 14-то. Край на гласуването не се приема. 15-то изменение. За, против, приема се. Компромисно изменение трето. За, против, приема се. Минаваме на 21-во изменение. Електронно гласуване по 21-во. The vote is closed. That's rejected. Uh, Не се приема. 22-ро изменение. За, против, Електронно гласуване по 22 също. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение четвърто. Кои са против за? Приема се. 26-то. Електронно гласуване по 26-то. Край на гласуването. пада, защото имаме равен брой гласове. Компромисно 15. то Сега 30-то и изменение. Електронно гласуване по 30-то. Край на гласуването. Не се приема. Компромисно 6-то изменение за, против. Приема се. С което приключваме измененията. Електронно гласуване по цялото становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 за, 2 против. Много благодарим задочно на докладчика. Сега минавам на доклада на госпожа Вайсгербер. Ниво на шума на МПС. Госпожо Вайсгербер, искате ли да кажете нещо преди гласуването? Не. Пристъпваме към гласуване. Започваме трето изменение от докладчика. За, против, приема се. Четвърто. против, приема се. 22. Кои са за? Някой против? Въздържали се? Нека да попитам. Благодаря ви. Трябва винаги да питам за въздържали се. Приема се. 23. За, против, въздържали се. Приема се. Пето изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Шесто изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Девето изменение. За, против и въздържали се. Също се приема. 10, 11 и 12 заедно гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 24-то като добавка. За, против, тук трябва да проверим по електронен път. 24-то, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 15 за, 13 против. 13 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 25 вече е прието. Тринайсто, двадесет и шесто са отеглени. Четиринайсто изменение. Сега гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 16-то за, против, въздържали се, приема се. Имаме предложение да гласуваме всичко заедно по преамбюла. Съгласни сте. Кои са за измененията в преамбюла? Против? Въздържали се? Всички те се приемат. В такъв случай пристъпваме направо към окончателното гласуване на цялото предложение. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се с 27 за, 3 против, 2 въздържали се. Много ви благодаря на вас, е, госпожо Вайс Гербер. Очакваме да защитите нашата позиция пред околната среда. Комисията по околна среда. Минаваме на доклада на господин Рошфор относно програма Потребители за срока 2014-2020. Докладчика. Готови сме да пристъпим към гласуването. Вчера обсъдихме и компромисните изменения. В такъв случай нека да гласуваме. Нека да започнем. 27-мо изменение. За. Против. Отхвърля се. Девето от господин Рошфорд. За. Против. Въздържали се. Приема се. После. Добавено е едно изменение плюс устно изменение. Съгласувано с докладчика от бюджетната комисия. Бюджетно девето. Кои са за? Против. Приема се. Минаваме на трето изменение от правната комисия, добавено за, против, приема се. 88. Пада, защото е свързано с 87. Минаваме на 10 от докладчика за, против, приема се. Заедно 11, 15, 47, 64, кои са за, против, въздържали се, приемат се тези изменения. 89-то пада, според мен. Минаваме на компромисно изменение първо. Кои са за, против, въздържали се. Определено се приема. Минаваме на правна комисия. Пето изменение и съответната част за. Против също се приема. 92 изменение за. Против не се приема. Правна комисия, съответната част за. Против също не се приема. 13 изменение е оттеглено. 93-то изменение от докладчика. Кой е за? Против? Приема се правна комисия 6 е отпада. Деветдесет и четвърто изменение. За, против, въздържали се, не се приема. 14 от господин Рошфорд за, против, приема се. 95 господин Грек за, против, мисля, че трябва да проверим по електронен път. 95-то електронно гласуване. Край на гласуването. Определено се приема. Бюджетна комисия 11 За, против. Не се приема. 96-то, 113-то заедно. За, против. Въздържали се, приема се. 16-то отеглено. 48 отеглено. Компромисно изменение второ за, против. Приема се. Компромисно изменение трето за, против. Приема се. Компромисно изменение четвърто за, против. Въздържали се. Приема се. 21-58 гласуваме заедно за, Против. Приемат се. Правна комисия 8. Тук добавяме за. Против. Приема се. 104 от Луи Грек. За. Против. И това се приема. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме на 29 и 126 за, против и двете се приемат. Минаваме на 107 изменение. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Не се приема с един глас. 108 изменение. Електронно гласуване. Някой се бави с гласуването. Изчисляваме. Броим гласовете. Не се приема и това. Бюджетна комисия 12. Кой е за? Против? Не се приема. 24-то, 122-то за, против, приемат се. 62 добавено за, против, въздържали се, приема се. 128 оттеглено. 25-то, 63-то заедно гласуваме за, против, въздържали се и двете се приемат. 109-то, 26-то, извинява се председател. 109-то гласуваме. За, против, приемат се. Сега 26-то като добавено за, против, също се приема. 27 техническо за. Нека да го гласуваме електронно по 28 сега. Гласуваме. Край на гласуването. Не се приема. Сега 29-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 30-то. За, против, въздържали се, приема се. 31 изменение и устното изменение, което е вписано там, за, против, приема се. 31 во отпада. Сега, бюджетна комисия 13 за, против, приема се. 32 изменение за, против, приема се. 33-то електронно гласуване по 33-то. Край на гласуването. Отпада. Равен брой гласове се получиха. 34-то сега. За, против. Приема се. 35-то. За, против. Въздържали се. Приема се. Бюджетна комисия 14 за, против, въздържали се, приема се. 36, 38, 43 и 8 заедно. За, против, въздържали се, приемат се тези 4 изменения, приемат се. Бюджетна комисия 15 отпада. По първа част Минаваме на бюджетна комисия 15 по втора част за против въздържали се приема се. Сега 37 изменение за против приема се. Бюджетна комисия 15 съответната част трета за против въздържали се приема се. 110 изменение за против въздържали се не се приема. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега минаваме на следното 111 отпадна. Следователно 40, 41, 42 са свързани с предходното гласуване. Минаваме на 44-то за е, против. Въздържали се. Приема се. 112 изменение за. Против. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 е оттеглено. 115 сега за, против, въздържали се, приема се. 52 изменение за, против, въздържали се, приема се. 54 изменение за, против, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. такъв случай минаваме на 122 заедно с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Първоначалното 122 отпада, минаваме на 56-то по първо приложение, за, против, въздържали се, приема се. 60-то е изменение за, против, въздържали се, приема се. 127 изменение. Електронно гласуване по 127. Край на гласуването. Не се приема. 61-во изменение заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Първоначалното в такъв случай отпада. Правна комисия 9 за, против, въздържали се, приема се. 130 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 131. За. Против. Въздържали се, приема се. 65, 66, 67 и 68 гласуваме заедно. Електронно гласуване по тези. Край на гласуването. Не се приемат. 16 против, 15 за бяха. 132 сега. За, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 70-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 71-во. За, против, въздържали се, приема се. 72-ро. За, против, въздържали се, Приема се. 73-то, 74-то, заедно с устното изменение, което виждаме в списъка. Предложението, мисля, че е да ги гласуваме заедно. За, против. И двете се приемат. 73-74 в проначален вид отпадат. Минаваме на преембюла. 75-то изменение. За, против не се приема. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 76-то на Луи Грек с устното изменение за, против, приема се. Първоначалното 76-то отпада. Минаваме на компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. 78 като добавено електронно гласуване по него. Край на гласуването. Не се приема. Равен брой гласове. Правна комисия първо. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Минаваме на бюджетна комисия четвърто. За, против, въздържали се, приема се. Десето компромисно изменение. За, против, въздържали се, приема се. В такъв случай 83-то изменение. Всъщност то отпада. Тук всичко отпада. Минаваме направо на компромисно изменение 11. За против приема се. Сега минаваме на 85-то изменение за против приема се. 86-то. Нека да проверим по 85-то електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 17 за, 12 против. Сега 86-то за, против. Въздържали се. Определено се отхвърля. Бюджетна комисия 6 за, против. Приема се. Въздържали се, нека да попитам. Добре. Бюджетно. Бюджетна комисия 7. Електронно гласуване по това. Край на гласуването. Не се приема. Бюджетна комисия 8. За. Против. Приема се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. Това ще обедним с другото гласуване. Сега бюджетно първа. За, против, въздържали се, приема се. Бюджетна комисия второ. За, против, приема се. Разделно гласуването по бюджет на трето. Нека първо първата част да гласуваме електронно. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Не се приема. В такъв случай минаваме на доклада като цяло. Гласуваме доклада. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за. Няма никой против, няма въздържали се. Uh, Благодаря на Робър Рошфор. Моля, не излизайте от е, залата, защото искам да ви напомня, че е за мандат за преговори трябва да се съгласим по две важни предложения, за което е необходимо, които е необходимо да гласуваме. Тук ли са докладите? Първо господин Билан, искате ли да кажете нещо по въпроса за а, регламента за информацията за вътрешния пазар? Благодаря, господин председател. Вече Имаме преговори между комисията и съвета, които според мен приключиха успешно. И за това препоръчвам а, нашата комисия да приеме резултатите от тези преговори. Благодаря много на докладчика, благодаря на докладчите в Сянка добре е официално да одобрим тази позиция. Не, не мисля, че е необходимо да гласуваме поименно. Всички, които са за приемане на резултатите от помирителните преговори, против, въздържали се, има двама въздържали се. Ако искате, не, айде да гласуваме електронно, за да имаме официален резултат. Гласуваме поименно на, на начало на гласуването. Това е само за протокола, за да бъде ясно какъв е резултатът. Край на гласуването. 24 за, няма против, двама въздържали се. Госпожа Турена, вие за ли сте? Благодаря. Благодаря. А сега по доклада на госпожа Лара Коми за европейската стандартизация. Госпожа Коми, имате ли нещо да кажете преди да одобрим и тази позиция чрез гласуване? Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря за общата работа. Благодаря на докладчите в Сянка. Това беше дълга, сложна работа. Постигнахме обаче компромисно решение и бих искала да го одобрим, за да може да бъде внесено в пленарна зала през септември. Благодаря, госпожа Коми. Гласуваме по предложението на госпожа Коми за пакета за европейска стандартизация, така както е договорен, договорен с съвета. А госпожа Кони се нуждае от вашата подкрепа. 25 души гласуват. Край на гласуването. Броят на гласуващите нараства. Обедин, об... единодушно одобрение за а, договореното по европейската стандартизация. Благодаря на всички. Свършихме, свършихме пред рано с гласуването. Господин Барне ще дойде в 11 часа, така че има една дълга почивка за кафе. Надявам се, че всички ще дойдете тук в 11 часа, защото господин Барне ще говори по важни въпроси. Толкова е, експеритивно гласуваме, следващия път трябва да предвидим някои допълнителни точки в дневния ред.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 Uh, uh, Дами и господа, бих искал да ви приканя да заемете местата си. Благодаря ви. И също така приветствам с добър ден и нашите слушатели по интернет Приключихме по-рано с гласуването тази сутрин, за това направихме и почивка. Сега много се радвам да видя колегите тук. Както винаги, за нас е удоволствие да приветстваме комисаря за вътрешния пазар, господин Мишел Барние. Неговото посещение при нас е навременно и Предполагам, повечето от нас участваха в дебата в Страсбург миналата седмица. Именно там той представи едно важно съобщение относно управлението на вътрешните пазари, директивата за услугите. Това всичко в контекста на следващия кръг от инициативи, по които ще работим. Нашата резолюция мина гласуването в парламента с убедително мнозинство от повече от 500 гласа за. Радвам се да кажа на комисаря, че по време на днешното гласуване нашата комисия прие съгласуваната позиция по пакета за стандартите. Това е първият проект от 12-те, такива, които се предвиждат. И, както знаете, нашата, нашата комисия винаги се застъпва за единия пазар, но ние работим активно и по първия, така да се каже, лост от законодателни инициативи. Преди да започнем, нека се възползвам от вашето присъствие и да поздравя Дамен Абат, който е избран за парламента във Франция. Поздравяваме го с това. Съжаляваме, че трябва да ни напусне, защото той беше активен участник в работата на тази комисия. Може би за последния път заседавате с нас е, днес тук. Благодарим ви сърдечно за работата ви тук. И Сега ще дам думата на господин Мишел Барние. Разполагаме с достатъчно време за въпроси. До 12.30 ще имате думата за въпроси. Предполагам, ще групираме въпросите по 2-3 и ще имаме достатъчно възможност да обсъдим въпросите с господин комисаря. Заповядайте. Bonjour Добър ден на всеки един от вас. Благодаря, господин председателю Малкъм, за това, че ни посрещате в тази комисия. Доста често ви посещавам, за да проведем този задълбочен, пряк диалог. Наистина много съм удовлетворен от това решение а, приемането на Single Market Act едно. Това не е просто един интелектуален проект, а конкретни предложения, набор от конкретни предложения, които ще променят екосистемата на фирмите, защитата на потребителите. И след този първи успех за който парламента значително допринесе, се надява идната седмица държавните правителствените ръководители да отбележат втора значителна победа и успех чрез приемане на европейския патент. Като остава да се уреди последния висящ въпрос, къде ще бъде седалището Лондон, Париж, Мюнхен. Поздравления за Дамия Бат, който за съжаление ще напусне Европейския парламент, но пък за щастие ще се включи в работата на Френското национално събрание. И там ще внесе допълнително е, европейски, е, европейска насока в дискусията. Мисля, че това ще е доста положително за Френското национално събрание. Този европейски принос. Спомням си а, за нашата дискусия, господин председател, преди няколко дни в Страсбург, където казах нещо, в което дълбоко вярвам – Големият вътрешен пазар в този период на криза, който преживяваме, е първата потенциална жертва на кризата. И завръщане към протекционизма, нещо, което забелязваме в няколко държави, които преживяват кризисен период. Всъщност това е един национален националистически рефлекс – но също но вътрешния пазар е нашият шанс да излезем от кризата и да преминем към растеж. Така че нашето задължение е именно да а, постигнем чрез вътрешния пазар тези 1, 2, 3 пункта допълнителен растеж. Ако ми позволите, господин председател, една-две минути ще е, използвам, за да е, реагирам на нещо казано от господин Хелмер, данни, които той е, спомена, но те не отговарят на истината. Така че нека да припомня, да спомена няколко данни, свързани с добавената стойност с ползата от вътрешния пазар. През 2008 година БВП на Европейския съюз, 27 държави членки, 2,13% над това, което е можел да бъде този БВП без вътрешния а, пазар. 500 евро а, на глава от населението в повече а, благодарение на вътрешния пазар – още нещо, което искам да кажа, от 20 години само, както е създаден вътрешния пазар, търговията е нараснала от 8 милиарда евро през 1992 година 2800 милиарда през 2011 година. Между а, държавите, 27-те днешни държави членки, наистина от 800 милиарда до 2800 милиарда, а трансграничната търговия представлява 22% от БВП. През 1992 година беше само 12% трансграничната търговия като дял в брутния вътрешен продукт. Това също има и конкретни измерения – Телефонните разговори са три пъти по-малко, е, когато са били през 1998 година. С чужбина 13% по-ефтини са днес спрямо 2005 година. Така че не е сериозно, нито правилно да се говори за това, че разходите за вътрешния пазар надхвърлят печалбата, ползата от него. Именно за това аз ще работя заедно с вас по всички тези измерения, включително и финансовите пазари, които представляват значителен интерес за всяка една от 27-те държави членки. Радвам се много, че говорим за растеж в момента, защото това именно очакват хората. Те се тревожат, не можем да говорим само за економии, регулиране, управление, въпреки че без тях не може, но много е важно да вървим към растеж. Едната седмица Европейския съвет, освен конкретните проекти, по които се надявам ще се вземат решения, проектните облигации, например, по добро използване, освояване на фондовете, Европейската банка и тези мерки трябва да окажат бързо въздействие за растежа. Сега нека накратко се спра на по-доброто функциониране на вътрешния пазар, някои конкретни а, мерки, а, както и акта за единния пазар. Едно защото много е важно, преди да преминем към нови проекти, да а, прилагаме ефективно а, действащите сега текстове, а, сред които и директивата за услугите. Ще ви раздам някои документи, сред които таблицата за всички услуги в Европа, на английски язик. Е, е, Помолих да ви бъдат раздадени тези документи. Е, тази таблица показва, че 95% от тези услуги са обхванати от европейското законодателство, освен онлайн игрите. Но много важно е директивата за услугите правилно да се прилага и е, между 0,8 и 1 пункт допълнително е, към растежа е, можем да постигнем чрез правилното прилагане на тази директива. Миналата седмица в пленарна зала подчертах, че трябва прецизно да се прилага този текст със съответните санкции, нулева толерантност към нарушаване на тази директива и по-добро действие на е, единственото е, гише. Различните инструменти на вътрешния пазар а, е, трябва да се прилагат и за това ние проведохме тест за а, успеваемостта, до която а, водят прилагането на няколко директиви ефективност за мобилността, за страховки, електронна търговия. Също така тази директива води до голяма полза за потребителите чрез проактивно действие и борба с дискриминацията в зависимост от националността или местопребиваването на потребителите. По-добро управление на единия пазар и не искам тук да подчертая, че ако не се прилага законодателството, това вреди на, на функционирането на вътрешния пазар, води до нарушения. Работих с много от вашите колеги по този въпрос. Приветствам резолюцията и да се радвам, че господин Андреш Шваб работи по всички тези инструменти, така че вътрешния пазар да разгърне целия свой потенциал, включително и сферата на финансовите услуги. Много важно е, когато говорим за вътрешния пазар, аз говорих с господин Оли Рен, който отговаря за европейския семестър. Изключително важно е този семестър да не се разглежда само от бюджетна гледна точка, а и в отношение на растежа и конкурентоспособността. Така че да се разглежда и конкурентно способността в тази сфера. Вътре в рамките на вътрешния пазар, като се отчитат и съответно слабостите в отделните държави, сферата на конкурентоспособността. Дами господа, ние заедно взехме а, е, решения да се действа конкретно в рамките на акта за единия пазар. И в телеграфен стил нека да припомня нашата цел по някои от текстовете и глобалната е, цел да постигнем до края на годината тези 12 е, ключови е, текста да бъдат приети в рамките на 2012 година. Е, директивата за професионалната квалификация, по която работи Бернадет Верньо и вие също, господин председател, не знам в какви срокове може да се приеме този текст, но той беше и обсъден в рамките на съвета конкурентно способност. Смятам, че идеята за професионална карта се подкрепя значително в момента. Аз лично не съм за а, това да се а, е, прилага масово аптаут тук, но във всички случаи сме на разположение на вашите сътрудници да продължим дискусията. По обществените поръчки трябва да се постигне баланс между упростяването и зачитането на прилата вътрешния пазар и хоризонталните изисквания, иновационната, изследователската дейност, опазване на околната среда. Вашия докладчик Парабел е много активен тук. Е, тези три основни теми, които посочих, е, са особено важни, както и опростяването в сферата на обществените поръчки, така че тази система да бъде достъпна и за средните и малки предприятия. Е, вероятно във втората част на акта за единния пазар аз ще правя предложение за дигитализация в сферата на обществените поръчки въпреки че целите за 2016 година са амбициозни, но ако се премине към дигитализация на обществените поръчки, това ще доведе до економия от 90-100 милиарда евро годишно административни разходи спестени. Електронния подпис, колегата Крус предложи е, като инструмент е, на тази дигитализация е, при изготвяне на електронните фактури. Третия текст е свързан с концесиите и приветствам Филип Живан, който работи в тази сфера. Амбициозен е графика тук. Надявам се, че ще постигнем компромис по този текст. Знам, че често път е успорван, но е изключително важно да имаме една а, ясна и а, проста за употреба текстова а, основа. Няколко думи по една тема, която също представлява интерес за вашата комисия външните обществени а, поръчки, направих предложение за реципрочността. Това е необходимо, за да се отворят някои затворени пазари, например китайския. И тук в Европа се нуждаем от това, за да се избегне тази затвореност. За това аз предложих с господин Дегу този инструмент. Не за да се затвори пазара, да се отворят чуждите пазари на реципрочна основа. И аз се нуждая от това а, защото има а, много държави, които взимат решение за такова затваряне, което е доста хаотично. Онлайн търговията. Имаме пет приоритета от януари месец, 16 специфични дейности по съвсем конкретни теми, онлайн разплащанията, доставките. Ние се стремим да въвеждаме а, и да ви представяме технически решения. Още една тема важна за вас а, плана за действие за търговията на дребно а, по инициатива на госпожа Кораца Билд. През ноември тази година ще представим едно съобщение – по тази тема, като се третират различията в държавите членки по търговията на дребно. И се отчита и дейността на форума за хранителните доставки, така че да се представи и, и инициатива и на последно място, но не по значение, онлайн игрите. Искам да дадем европейски отговор на тези проблеми в някои сфери, свързани с закрилата на, на младите, на младежите, да улесним административното сътрудничество както и въпросите свързани с пристрастяването към тези игри. В заключение, господин председател, няколко думи за бъдещето. Около 40 предложения, освен 12-те ключови предложения, едното е прието вече, другите са ви представени и а, има още около 30 ще се стремим да напреднем, да постигнем максимално бърз напредък в тази сфера. Това трябват 8-15 месец срок, докато един текст стане оперативен. Но за нас това не е достатъчно, защото в акта за единия пазар аз предлагам тези ключови предложения през септември месец 12 нови предложения ще направим, електронните фактури, които споменах. И ако а, комисията се съгласи, също така и признаването на пенсиите. Това също една тема, както и 12-те предложения с лостов ефект при електронната търговия. Това исках да кажа основно а, така, сега ще ви раздам тези три документа. Това, което ви казах на английски. А, вече разполагате с тези документи. Ето тук в тази таблица са обхванати всички услуги, всички аспекти, свързани с услугите и показват кой европейски текст обхваща, регулира съответната услуга. След това работната програма за 2012 година актуализирана. Третия документ също е интересен. Е, това е, е акта с 12-те е, ключови предложения, останалите допълнителни предложения, комисарите, съответно, които отговарят за отделните предложения. Така че е, това се надявам ще облегчи вашата работа. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение за въпроси. А, благодаря. Благодаря, господин комисар. А, както винаги, изчерпателно а, и ясно обобщение на всички инициативи. Мисля, че ще бъде много полезно, ако Европейския парламент подготви подобен документ за работата, която е свършена по а, акта и особено когато стигнем до разговори с Европейския съвет. Инициативата а, да участваме в работата по европейския семестър също е много важна. До сега работата по европейският семестър изцяло беше посветена на економически и парични въпроси, но има и други важни въпроси, които трябва да бъдат включени там. Сега ще дам думата първо на всички координатори, на двамата заместник-председатели. Те се също записали. Има ли други желащи да се изказват? Госпожа Вайлер? Друг? или може би по-късно ще решите да се изказвате, когато чуете дискусията. И сега, мисля, че за... може да променим а, нашата обикновена практика. Първо да чуем заместник-председателите, а, госпожа Пети Кайнен и госпожа Верньо, първо, а след това в обратен ред координаторите Вион, Руле, Мандельсън, госпожа Гепхалт и сигурен съм, че госпожа Швала и госпожа Вайда. Това е реда, ако сте го запомнили. Кой, ако някой друг иска да се изкаже също, моля, привлечете ми внимание. Сега госпожа Пети Кайнен, като първи заместник председател, даваме думата за първите въпроси. Благодаря. Най-напред искам да поздравя комисарят Барние за неговата ефективна работа в, полза на е, единния пазар и за това, че се опитва по ефективен начин да съчетая различните му аспекти, устойчиви, социални и други изисквания към него. Искам да подчертая, един принцип, е, който председателят на нашата комисия вече спомена. Това е значението и неотложността на акта за единия пазар. Става дума за правно обвързващи е, преговори, е, за да се определят показателите за бъдещето. Иначе не можем да отговорим на нуждите на Европа. Бих искала да повдигна три въпроса за дискусия. Първо, отварянето на нашите пазари, което според мен е особено важно. Трябва да оперираме в целия свят. А необходимо е да отворим също така и пазарите за, за обществените поръчки. Много важни са също така чистите технологии. Знаете колко са, бяха трудни преговорите в Световната търговска организация и другаде. Интересно е да чуем какво мисли комисията по този въпрос. Какво може да се направи за ресурсоефективни, чисти технологии и как да им се помогне, как да се стимулира тяхното използване. Високото ниво на социална защита също е много важно. И поради това, че е необходима равнопоставеност за нашите предприятия, не може да допуснем някои да не изпълняват изискванията или да не спазват правилата. И ако може да ни кажете нещо набързо, какво мислите за рисковия капитал и неговото регулиране? Как може да подобрим, повишим неговата роля в вътрешния пазар? И накрая, но не на последно место по значение, как, какви са вашите а, предложения за а, нелоялните практики в отношенията между предприятията или между търговските дружества? Това е много голям въпрос в европейски план. Благодаря. Госпожа Верньо. Благодаря, господин председател. Нека да ви поздравя първо, защото наистина вътрешния пазар се нуждае от иновации. А в нашата комисия ние извършваме иновация и загърбваме лошите стари навици. Поздравления и благодарности също така за това, че сте сред нас и то редовно ни посещавате. Важно е също така а, да се подчертае, че ние имаме отлични отношения с службите на комисията. Поздравявам ви за това, което казахте, господин комисар. Много важно беше, че посочихте тези важни данни, свързани с вътрешния пазар, защото много от гражданите гледат на вътрешния пазар като на нещо много стряскащо. А това, което вие подчертахте, а именно, че е, желание от всички растеж може да се осъществи само чрез вътрешния пазар. И а, е, много е важно ние да подкрепяме тази социална пазарна економика, защото пазарът е за търговията, но и за гражданите. Разбира се, директивата за професионалната квалификация е, представлява по-особен интерес за мен. Радвам се, че идеята за професионалната карта е подкрепена е, била на съвета конкурентно способност. От години работим по тази карта. Все още има е, места, които е блокиран на този въпрос – въпреки редовните обсъждания. На какво равнище а, на хармонизиране можем да се надяваме а, при тази директива? А, вероятно и вие като мен желаете възможно максимална степен на хармонизиране и аз в Сената, в Националното събрание с колегите съм обсъждала този въпрос, има много съмнения, които се изказват, но не, не става дума за накърняване на принципа на субсидиарност и на пропорционалност. Мисля, че има какво да ни кажете в тази сфера. има и какво да се каже по делегираните актове, по частичния достъп. Нека да успокоя всички, най-вече докладчиците. Редовно работим и с националните парламенти, така както е предвидено това в Лисабонския договор. Сега по обществените поръчки вие подчертахте нещо изключително важно, а именно реципрочния характер – в текста за обществените поръчки са заличени двата члена за реципрочността, тъй като има нов текст. Може би все пак трябва да се вмъкнат отново, защото има, според мен, правен вакуум. Сега по концесиите ще е по-трудно, но смятам, че ще постигнем компромис, а по текстовете в бъдеще за пенсиите и нелоялната търговска практика, може да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря. So I'll get the to deal with... Сега ще дам думата на комисаря да отговори. А, а, а, колеги, не, на всички ще дам възможност да задават по три и повече въпроси. Сега, господин комисар, имате думата за отговор. А, преди всичко е, искам да благодаря на госпожа Питкайнен. Ние работим заедно и съм много щастлив, както съм го подчертавал още от самото начало на моя мандат. Господин Шрайбер, заместник началника на моя кабинет, работят с нея. Нашите отношения винаги са били прями, конструктивни, и по този начин работим по-добре, без обязателно да си правим непременно взаимни отстъпки. Подкрепям вашата идея за холистичният подход. Трябва да обединим нещата, които бяха някакси малко разкъсани във въздуха и да ги вкараме в логиката на социалната пазарна економика на един конкурентоспособен пазар. А, е, мисля също, че а, е, сме а, е, отбелязали конкретен а, напредък, за да представим а, този холистичен подход към европейският семестър. Не чрез някакъв наказателен а, подход, чрез някакъв надзор, но чрез един активен подход към конкурентоспособността и растежа. Това може да стане чрез показателите за използването на ресурсите, а също така и за конкурентоспособността. Дами и господа, дълбоко съм убеден, че сме изправени тук пред две предизвикателства във връзка с конкурентоспособността. Конкурентоспособност вътре в Европейския съюз и в, и в останалия свят. Тук са ни необходими, специално в нашата вътрешна конкурентоспособност, имаме нужда от показатели да установим какви са слабостите на всяка отделна страна. Слабости имаме и в нашата конкурентоспособност по отношение на останалия свят. С препоръките, економически, бюджетни, използването на структурните фондове, ние можем да коригираме тези слабости да намалим слабостите, да подчертаем силните страни. Второ предизвикателство, това е конкурентоспособността на Европа, Европейския съюз като цяло, спрямо останалите части на света. По отношение на обществените поръчки, както добре сте го разбрали от текста на господин Тарабела, там се лансира идеята за анализът на цените и за цикълът, жизненият цикъл на продуктите. А, а това е един хоризонтален въпрос, който има и социално измерение, както за нашите предприятия, така и за пазарите, които те искат да завоюват. Трябва да подкрепяме иновациите, да подкрепяме научните изследвания. По отношение на обществените поръчки извън, навън. От... какъв е, какъв е инструментът? Е, имаме международен договор, така нареченият е, GPA, е, междуправителствено споразумение за обществените поръчки. С американците, с японци, с други с корейците, работим по този въпрос. До сега Китай не е част от този Government Procurement Agreement, от този, от този договор. Но наблюдаваме функционирането на пазарите и в Съединените щати. В някои страни са изцяло затворени, други имат свои резерви. Американците искат да защитат малките си и средни предприятия. Е, нашия пазар е отворен на 75% за японските стоки и японският е много по-затворен, така не може да продължи. А пък в Китай 100% от обществените поръчки са закрити за наши предприятия. Те не могат да участват в тръжните процедури. Тоест, ние искаме да имаме една открита, отворена Европа, но това е значи Европа, която се самопредлага безусловно на целия свят. Аз съм за свободен търговски обмен, но нека не бъдем наивни. Тоест, имаме този международен инструмент за отваряне на пазарите и е, разбира се, в някои случаи самият договор GPA е, за обществените поръчки предвижда затваряне на някои сектори. Това го правят американците. Те затварят някои свои отрасли за обществени поръчки от други страни. И затова искам в рамките на обществения пазар, на, на обществените поръчки, в рамките на единия пазар, да използваме тези възможности. По, време, по отношение на рисковия капитал, има 12 ключови пункта тук по акта за един, първия акт за единия пазар е едно, обсъждан в, в, в съвета и тук в парламента. И имаме до края на годината, за да подготвим този паспорт паспорт, с който предприятията и фондовете, капиталовите фондове ще могат да работят в целият единен пазар. И ми се иска този нов паспорт за рисковия капитал да бъде свързан с окрепването на капитала на Европейската инвестиционна банка. Идеята е, говорили сме вече с председателя на тази банка, да ориентираме част от нейните фондове, от заемите, които тя отпуска към малките и средни предприятия. Нещо, това е нещо, което вече се прави. Е, трябва да се даде приоритет на използването на рискови капитал на новооткритите и малки предприятия. Госпожа Верньо, благодаря за вашата оценка. За, за професионалната квалификация. Това е за мен е приоритет възоснова на на взаимно интелигентен подход да насърчаваме подвижността, мобилността на кадрите в Европа. Е, и в някои страни виждам, че има така една, една консервативна реакция. необходимо е разясняване, необходимо е така педагогически подход, ако щете, за вашата страна, която е и моя, Франция, в нея националният парламент размаха жълт или червен картон, като каза, че тук се нарушава принципът на субсидиарност. Може би нашия колега в новата си функция на депутат в Френския парламент ще може да ни помогне по този въпрос. И, и благодарение на всичко това, което вие правите, ние ще можем да разясним нещата, да отговориме на неизяснените въпроси, да кажем защо не става дума всичко да се поставя под въпрос. Имаме нормативна уредба, имаме регламентирани професии и това е обективно необходимо. И тези професии имат своята обществена полезност. Някои от въпросите са деликатни, но Независимо от това, може да покажем, че съществува европейска добавена стойност, която може да бъде а, привнесена при използването на тази европейска професионална карта. Госпожо Верньо, и по отношение на членовете 58 и 59, които отпаднаха, аз съм а, открит а, ако това ще увеличи правната сигурност, тези членове да бъдат върнати обратно в текста. Следващите два въпроса господин Дион и госпожа Руле. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че променихте реда на изказванията. Благодаря и на господин комисаря за въведението. Ще поговоря за развоя на събитията в моята партия и изборите в Холандия. За първи път в историята и Холандската социалистическа партия приемаме един пазар в нашия предизборен манифест. Признаваме, че той носи ползи и мисля, че това е един огромен символичен жест. И тук а, понякога виждаме негативни реакции към единия пазар. Аз лично признавам неговото значение. И ще засегна три въпроса. Първо, социалните права. После, еднаквите правила за всички участници в Европа. Не сме говорили достатъчно по това в Комисията по вътрешния пазар протече много положителен дебат с Марио Монти по това. И той каза, че в социалната сфера трябва да постигне напредък, а също и в данъчно-бюджетната. Но на този етап не виждам достатъчно доказателства за това. Знам, че комисията се занимава вече с документи в тази посока. Ако не укрепим социалните права, винаги ще има граждани и можем да погледнем на социологическите проучвания. Винаги ще има големи групи от граждани, които са против единия пазар. Затова питам, не можем ли да постигнем истински напредък в областта на еднаквото заплащане за еднакъв труд? А що се отнася до равнопоставеността на всички участници и данъчното облагане. Вместо доброволния подход да си дадем сметка за проблемите с данъчното облагане и мисля, че комисията има амбициозни цели тук. Още веднъж повтарям, че сме длъжни да се застъпим и да укрепим социалните права чрез данъчното облагане. Това ще допринесе за растеж на вътрешния пазар. Накрая, по малките и средни предприятия. Получавам реакции от множество фирми, Те ме питат каква е ползата. Да, ние намаляваме законодателните актове като брой, но в крайна сметка резултатът не е удовлетворителен за тях. Те биха искали да се намали това регулаторно бреме, което носят. Освен програмата на комисията, струва ми се, че можем да заложим нещо допълнително, например в програмата наречена Хоризонт, там да се предвиди специален раздел за малките и средни предприятия. Накрая ще засегна и проблема за престъпността. Не виждам да се предприемат конкретни а, мерки тук. Това е специален проблем за малките и средни предприятия. Мисля, че Европа трябва да направи нещо по въпроса председателя. Госпожа Оле, благодаря ви. Много се радвам, че имаме тази възможност за този дебат. Нека да ви поздравя за акта за единия пазар. Няма да навлизам в подробности. Ще задам един въпрос. По-скоро това е молба към вас за договорното право. То засяга 20% от БВП. Предлагат се съответните изменения в тази област. И знам, че сме под натиск по отношение на сроковете, които следваме, а това, опасявам се, ще доведе до някои слабости в законодателството. Нека да кажа, че трябва да работим спокойно в тази област, без да се пришпорваме. Необходимо е добро, качествено законодателство, за да можем наистина да улесним малките и средни предприятия, а също и местните власти. Така че, моля ви, дайте ни достатъчно време в тази област. Ще повдигна още един въпрос и той се отнася до обществените поръчки и принципа за взаимност. Имам сериозни опасения тук. Смятам, че трябва да го обсъдим в подробности. Ние не сме водещата комисия по този акт. Трябва да сме много предпазливи. Ако искаме да накараме хората да се придържат към този принцип на взаимност, Това ще се отрази и на местните власти. Съответно, те ще трябва да потърсят в чужбина потенциални кандидати за изпълнение на техните поръчки, особено в сектора на информационните технологии. А, не мисля, че ние можем така ненужно да се намесваме в стопанската дейност на тези власти. Последният ми въпрос във връзка с вашата нова програма, прочетох я и знам вашите думи за по-доброто управление, напълно ги подкрепям. Конкретен въпрос относно отварянето на Европа. Казвате, че трябва да видим какви са силните и слаби страни на държавите и да поправим слабите страни. Вие говорите и за услуги в сферата на строителството. Бих искала да поясните това, какво точно разбирате под това. Има, разбира се, професии, които могат да бъдат облегчени от към регламентация. Например, хора, които си монтират енергоспестяващи инсталации – това би могло да се отчете. Имам и още един въпрос за взаимното признаване на професионалните квалификации. Това също опира до силните и слаби страни. Една от силните страни на много държави членки, включително и не само на моята, се отнася до професионалното обучение. И тези двойни курсове за квалификация, които се предлагат това може би поставя в неблагоприятно положение някои други държави членки и трябва да го отчетем. Благодаря ви. За господин Де Юнг, наистина мога само да го насърча да продължи да работи в тази посока за сближаването с Европейската фундация. И ако а, това е успех в неговата страна, това може да бъде един добър пример и за останалите държави. А, но истинското развитие в тази посока не е започнало. Това е много важно. Аз го казвам а, напълно сериозно. По този въпрос нямаме идеологически подход Вътрешния пазар е нашето общо пространство, в което се осъществява економически и социален живот. А, преди няколко дни, няколко дни преди глас, а, изборите в Гърция аз, и в Ирландия, аз говорих с хора, представители местното население и а, подчертах, че в днешния свят и е, може би ще обясните това на вашите избиратели, ако гледаме с добре е, отворени очи днешния свят, е, как се, какви са нашите ценности. Всеки сам да се спасява да или заедно правим това. Всеки избирател, избирател може да си постави този въпрос и да му даде отговор. Как а, отстояваме нашите ценности, нашите принципи? Аз съм убеден, че човек може а, да е патриот, но освен това а, да бъде и европеец. Ако това не е така, много по-трудно ще бъде. Така че ако този въпрос се постави ясно и му се даде ясен отговор, това ще доведе до повече демокрация, по-малко бюрокрация, въпреки че ако добре потърсим, бюрокрация има не само в Брюксел. Социални права в социалната сфера, които е, ясно се отчитат е, и спазват. В пакета Монти 2 е, ние направихме подобно предложение за по- добър баланс между социалните права, колективните и економическите свободи. Поехме своята отговорност по това предложение. Дискусиите ще предстоят тук в парламента и в съвета. Внимателно ви слуша господин Де Юнг по това, което казахте за фискалната сфера. Комисията поема инициативи. Това е единият аспект. Другият, че съветът също променя се променя в отношението си по този въпрос. Във всички случаи ни, нито едно решение не се е, взима без да има единодушие. Освен ако е, не се е, използва една от разпоредбите в Лисабонския договор, а именно засиленото сътрудничество. Мисля, че първото условие, именно комисията да свърши своята работа, е изпълнено и от съответния комисар бяха направени три предложения през последните години за екологична данъчна система, данъка върху финансовите транзакции, ще се говори за това в Брюксел, както и е, данък, е, корпоративния данък, е, обща основа, не говоря тук за ставки. Има едно минимално изискване за данъка върху печалбата, но ако в рамките на този пазар с 27 държави членки, ако няма съгласие от всичките 27 държави на базата на засиленото сътрудничество, ако се приеме тази обща основа за корпоративния данък, наистина това ще бъде голям напредък напред. Така или иначе аз ще споделя с колегата вашето предложение. Но наистина смятам, че комисията се проявява значителни амбиции в тази сфера – по отношение на актуализирането на ДДС. Съгласен съм с, с вас и по това, което казахте за малките и средни предприятия и по предложение на председателя Арбър с господин Таяни подготвяме един документ, може би ще се нарече договор с радни малки предприятия Европа. И този документ ще е, го раздадем на всички. Той ще бъде достъпен е, чрез търговските камери на всички, е, достъпен за всички средни и малки предприятия в държавите членки. Впрочем, в Германия се провежда редовна анкета по запасите, растежа, оборота, прогнозното развитие на фирмите в Германия. И по този начин могат да се изготвят прогнозни проучвания една година напред. Така че чрез мрежата на търговските камери ще разпространим този документ, който споменах нещо съвсем конкретно. Ето, счетоводните стандарти, акта за единия пазар, упростяване на системата за обществените поръчки, финансирането на банките. Това е изключително важно, заедно с мерките за рекапитализиране Аз, впрочем, съм се обърнал към банковия, Европейския банков орган по този въпрос. С господин Таяни изготвяме този документ и, както ви казах, ще на хартиен носител или в електронен формат ще се разпространи този документ. По отношение на концесиите, с господин Живан, вашия докладчик. Ще погледна, защо оставате вие с такова впечатление за допълнителен натиск? Аз мисля, че средните и малки предприятия, тези, които предлагат концесии, имат правна сигурност в сферата на концесиите в момента по отношение на концесиите на услуги няма текстове, но ще работим за е, тази а, е, правна сигурност. Така или иначе ще направя справка, за да видя защо вие оставате спечлендо, че а, е, има прекалено голяма бюрократична а, тежест. По отношение, казват госпожа Руле, да, 20% е значителен дял трябва това да се използва по-добре за растежа. Особено, що се отнася до обществени поръчки с иновационно социално измерение. Сега, по отношение на това, което казахте за графика, тъй като това е една изключително важна тема и е важно да се свие административната тежест. Предложението ни е драстично да се намали тя и имаме съответни срокове, а пък аз имам наблюдение, че Европейския парламент може да работи бързо и добре. А по отношение на реципрочния характер, посочихте. Е, слови. Аз няколко пъти е, подчертах е, защо това е толкова важно за нас. Две комисии работят по този въпрос, така че работим заедно за това споразумението GPA да се прилага в Европа. Във всички случаи е, на първо е, равнище това е, зависи от договарящия орган, много рядко ще се наблюдава затваряне на европейските пазари на първо равнище. Около 30 случаи в, годишно в Европа. Европа така или иначе, комисията винаги ще а, трябва да каже своята дума, за да се избегнат а, злоупотреби. А, но аз внимателно ще изслушам вашите бележки по този въпрос. По отношение на строителството, този сектор е обхванат от текстовете за услугите. И вие имате право да изискате от комисаря а, изцяло да приложи директивата за услугите. И а, това, а, което а, ние установихме в сферата на строителството, чрез тези тестове, съвместно с други е, текстове за професионалните квалификации, например, да установим къде са слабите места, къде има противоречия между европейските текстове, които имат отношение към вътрешния е, пазар. В туризма, например, аз съм провеждал подобно е, проучване. но естествено това не трябва да става в ущърп на социалните права. Знам какви са проблемите с професионалната квалификация във вашата страна. Не става а, дума да се а, променя системата за а, смесено обучение, теоретично-практическо. То може да бъде от полза и за други държави, този пример – например, за средния медицински персонал. Това е, запазва доста нискотия процент на безработица сред младеща в Германия. Е, но това няма да ни пречи да търсим конструктивно решение нямам намерение да поддържам риторично, теологично, идеологически подход. И това е. Благодаря, господин комисар. Имаме още 20 минути и затова въпросите трябва да бъдат е, съвсем кратки. Има ли още някой, който иска да се запише за изказване, освен записалите си до сега? Сега господин Мандес и госпожа Гебхард. И след това господин Шваб, госпожа Вайлер и госпожа Кораца Вилет. Значи имате ме по 10 минути за всеки. Господин Мандес има думата сега. Благодаря, господин а, комисар. За мен е голямо удоволствие да се срещнем отново с вас. Ценя вашите амбиции и се надявам да можем да ги подкрепим. Смятам, че вътрешният пазар е, а, може да бъде инструмент за излизане от кризата. Вече на, на няколко пъти а, го казахте, а, господин комисар, а, директивата за обществените поръчки е много важна. Не става дума да увеличаваме пределните стоености. За нас иновациите трябва да бъдат е, поощрявани по всякакъв начин. Е, мисля преди всичко за малките и средни предприятия, които трябва да могат да използват повече и по-ефективно новите, новите продукти. Хиляда милиарда евро фалшифицирани продукти се продават в света и една голяма част от тях в Европа. И за тази причина ние не можем да продаваме оригиналните продукти, оригиналните стоки. Не знам какво ще стане след това. Е, напрежението и очакването е почти толкова голямо, колкото в Европейския футболен шампионат. Искам да ви поздравя за вашата работа в областта на патентите и искам да ви попитам какво ще стане в Мюнхен. Аз бих казал, че а, а, Амстердам като че е единствения град, който е кандидатства за седалище на патентното ведомство. Благодаря. Госпожа Гепхарт. Не е целият въпрос в седалището, това е въпрос, който трябва да се реши. Време е да се вземе решение по този въпрос. Надявам се, че това ще стане скоро. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че сте пак на заседание на нашата комисия. Благодаря ви за вашата откритост в отговорите на нашите въпроси. Бих искал да спомена общото понятие, кое спомен... което очертахте. общата концепция, която очертахте. Наистина необходим е холистичен подход. Подход, който взима предвид всички измерения на политиката, която водим. Директивата за услугите е много важна, още по-важно е нейното приложение – и аз съм готова да ви подкрепям във вашите усилия. Аз бях докладчик по тази тема. Положихме огромни усилия, за да види бял свят тази директива. Тя трябва да се прилага както трябва. В член първи на тази директива има важна клауза. Това е социалната клауза, която ясно подчертава, че правата, трудовите права, социалните права, правото на стачка – в никакъв случай не трябва да се подкопават с помощта на тази директива. И се връщам към това, което колегата Бернадет Вердьо каза в началото. След влизането в сила на Лисабонския договор ни се вменява в дълг изискване да създаваме социална пазарна економика, която зачита правата на гражданите, правата на работниците. А оставам с впечатлението, не вие, но комисията като цяло, като че ли а, прави това с нежелание. Питам, какво трябва да направим, за да могат социалните клаузи които са особено важни за гражданите на Европа, ако искаме те да приемат вътрешния пазар, какво трябва да направим по тази тема. Защото знаете, че съществува немалко скеп... скеп... скепсис, скептицизъм по отношение на а, нашата дейност. Как можем ние да ви помогнем, а, за да а, се подчертая повече социалният аспект на нашата работа? Благодаря, господин комисар. преди всичко искам да ви благодаря за това, че на... напомняте, че вътрешния пазар, без да е единственият отговор на проблема за растежа, може би това е първият отговор, ако не е единствения. И глобалната концепция, по която, по която работим, единият пазар е нейната основа на тази концепция – ако а, тази основа бъде раздробена на 27 а, данъчни системи, на 27 бюрократични а, и други системи, той ще бъде много по-малко ефективна. Това се отнася и за частните, и за държавните инвестиции. Тоест, трябва да имаме една обща основа, която да не е толкова раздробена. След това идва политиката. в колегиума на комисията се боря с някои мои колеги, които като че ли не винаги добре разбира, че става за една нова промишлена политика в Европа. Опитваме се да възстановим нашите възможности да произвеждаме, а не да потребяваме само китайски или американски стоки. А, или пък а, да наймаме като подизпълнители китайците и американците. Необходими са по-големи целенасочени усилия, вероятно е с помощта на държавите. Не сме го постигнали още, но работим за реализиране на тази цел. Искаме да имаме една солидна, не, вътрешно непротиворечива, неразробена база на вътрешния пазар. Обществените поръчки. А, прагът, за който вие говорихте, господин Мендес, се оточняват в рамките на GPA. Това е многостранен международен договор, в който са фиксирани тези пределни стойности. А трудно е сега да дадем заден ход. Защото това ще повлияе на редица елементи в нашите международни ангажименти и договори. Какво правим в момента? Това, което ви представих, във връзка с обществените поръчки и социалните услуги се опитваме да реализираме напредък там. Господин Мендес, струваме се също така, че трябва да имаме, че нивото на тези пределни стоености, на тези прагове е много важно за вътрешния пазар защото с тях е свързана, са свързани гаранциите за прозрачност. Но в рамките на дебата, който водим основа на предложенията на комисията, тази дискусия за праговете е, може да продължава, без обаче, разбира се, да преразглеждаме това, което е вече определено чрез международни, международни договори. Е, съгласен съм с вашата оценка, съгласен съм а, е, с опасността от а, е, фалшификатите с господин Таяни и с господин Семета. А, водим борба с това. 200 хиляди работни места се а, изчезват всяка година поради тези фалшификати. Застрашено е също така и здравето на европейските граждани. А застрашено е и здравето на а, гражданите на най-бедните страни в света в Африка немалко фалшифицирани медикаменти минават през нашите пространства, отиват в Африка и се употребяват от жителите на най-бедните страни в света. Тоест, първото, което трябва да направим за борбата с фалшификатите е да осигурим добра защита на постиженията, на патентите, на изобретенията на европейските предприятия. Наред с това е необходим по-добър граничен контрол. Чрез службата на Марс Аликант и работата ще продължи. Господин Шемета също работи по този въпрос. Всички органи, които контролират границите, трябва да имат и по-добри технически, и по-добри на умения, средства и по-добри умения, за да могат да установяват контрабандата, да могат да установяват фалшификатите. Необходима е също така информация, за да се покаже на европейците и преди всичко на младите какво ни струва на всички нас фалшифицирането на продукти. Тоест, тук е въпрос на пропаганда, въпрос на разясняване. И накрая трябва да работим заедно с страните, от които идват тези фалшификати. Говорил съм с представители на Африканския съюз, как вече от две години е, имаме, работим по конкретни проблеми в една работна група и по-специално за фалшификата. А пък и в Китай вече се разбира, че този въпрос не може да бъде оставен без внимание. Сега, госпожо, по следния проблем, който съм си представила, че ще съществува, а, е, всичко сме решили, а това не сме решили. А, че, че Франция, Германия и Англия а, ще се разправят, ще се карат за тези 140 или колко души ще бъдат, които ще работят в седалището на патентната служба. А, смятам, че ръководителите на правителствата ще се споразумеят по този въпрос, както е ставало и в други случаи. Е, и то ще стане скоро, в едната седмица. А, а, ще кажа, че а, може би подсказваме е, е, на холандският министр, че той може да предложи четвърти, четвърти кандидат за седалището на патентното ведомство. Госпожа Гепхарта. Съвсем набързо, за да отговоря точно, макар и в общ план на вашия въпрос, трябва да кажа, че много държа на холистичния подход към единия пазар. Колегите в колегиума очакваме от тях да правят предложенията си в рамките на този общ холистичен подход към, общия, към единия пазар, наместо всеки да се бори на, в своят а, е, ресор сам. Разбира се, никога не забравяме първи член на директивата за услугите, а, именно това е социалните, са социалните изисквания. И аз е, се старая а, е, да а, запазим баланс. има в комисията, вътрешно в колегиума се води водят дебати за социалните аспекти, за лостовите, които могат да бъдат, економическите лостове, които могат да бъдат използвани. Разбира се, най-главното е да имаме печеливши предприятия. Тогава ще може да си видим и социалната защита. И председателя на комисията Барозо и цялата комисия подкрепят тази линия вече от няколко години. Религията на дерегулацията и на ултралиберализма, на която бяхме свидетели през последните няколко години, сега ние трябва в резултат на всичко това да вземем предвид кризата и да се преориентираме в известен смисъл. Благодаря, господин комисар. А сега последните три въпроса Шваб, Вале и Куц. Бъдете, моля ви се, колкото може по-кратки, лаконични. Благодаря, господин председател. Смятам, че това, което току-що каза комисаря Барние, повдига въпроса и за комуникацията. Дали комисията е била някога либерална или твърде либерална е днес, е на заден план. На преден план е економическия растеж. Лисабонската стратегия очертава това като приоритет. Има го и в новите ни стратегии. Надявам се, винаги добре ще обмисляте и с какви средства за комуникация ще си случ... служите. По-нататък намирам за особено положително усилието, което се полага от ваша страна за хармонизиране на правилата на вътрешния пазар. Това означава много работа на отделните дирекции на комисията. Това е всъщност и същинската работа на тези дирекции. Ще отнеме много време. И пак ще повторя, важното тук е директивата за услугите да е хоризонтална по своя характер и да се прилага в крайна сметка. Връщам се на вашето предложение за съобщение за по-добро управление на вътрешния пазар. Госпожа Керпарт каза, че директивата за услугите, след като бе влязла в сила, сега за първи път се преработва, защото разбираме, че не се прилага особено гладко в някои държави членки. Радвам се, че по линия на европейския семестър ще дадем не само конкретни препоръки на отделни държави членки по економически аспекти на техните политики, но също така ще дадем и съвет за начина по който те прилагат своето законодателство от директивата. Надявам се това да се случи съвсем скоро. Позволете да отбележа още две неща. Накрая ще задам и въпрос. Дебатът по субсидиарността. Тук следва да сме внимателни, защото има държавни служители в Германия, пък и във Франция, които изпитват сериозни опасения за своята независимост. В крайна сметка искаме да постигнем истински единен, обединен пазар. И не можем така с лекота да приемаме уверенията на отделните държави, че всичко е съвсем добре. Вижте какво става в Гърция. Сега въпросът ми към вас, господин комисар. Какво можем да направим в тези трудни времена? Как държавите членки да си послужат с единия пазар и то съгласувано с демократичните принципи, така както съгласувани от съвета на министрите. Чрез подкрепата на комисията да получат по-добра информация за прилагането на директивите за единния пазар. Благодаря. Госпожа Вайлер. Благодаря ви. Напълно сте прав, като казвате това. Предвид на недостатъчното време, няма да се впускам в подробности. Ще задам два конкретна, конкретни въпроса. Протече небезизвестният дебат по концесиите. Действително беше трудно. Имаме 25 определения от Съда на Европейските общности, в които се заявява, че първичните законодателни актове не са достатъчни. А множеството споделя виждането, че и самите определения не са достатъчно ясни. Сега, пак във вашето предложение има проблем с определенията и това се споделя от държавите членки. Не очаквам да ми отговорите веднага, но предполагам, когато се върнете в комисията, моля, помолете ги да пояснят как в крайна сметка ще действат на практика тези дефиниции предвид на приложното поле. На второ място, директивата за връзки с държави, които не са членки на Европейския съюз. Сложен въпрос, но това е принцип, който ние вече прилагаме във връзка с една друга директива за разходите по оборудването и след а, лятната вакансия, мисля си, можем да се опрем на опита, набран до този момент по тази директива, защото тя се отнася и до държави, които не са членки. Знам, че не можете да ми отговорите в момента, но ще очакваме отговор до септември. Господин Жовани ще ни окаже подкрепа. Ще видим какъв ще е подходът му по концесиите. До 1 септември ще е, разберем. Последно изказване. Благодаря, господин председател. Блестящи са моите колеги. Всичко казаха. Сега, по отношение на директивата за услуги и патента, знам, че вие умеете да разясните на държавите членки, че за нас е невъзможно да обясним на предприятията, че един, едно средство, което може да доведе до свиване на разходите за растеж, не се прилага, защото не могат, може да се постигне съгласие за седалището, но вие трябва да ги убедите. По отношение на социалните права, приветствам и колегата Де Юнг, не трябва да забравяме, че проблемът на Европа е конкурентоспособността и най-добрият начин да се борим с безработицата, да осигурим работа на децата си е да дадем възможност на нашите фирми да наемат работници. Ако не успеем да постигнем това, всички социални права и така нататък, ниш, няма да имат никакъв смисъл, след като хората нямат работа. Така че какво трябва да се каже? Е, разчитаме на вас, е, за да е, се увеличи растежа, да се намали безработицата. И това послание трябва да бъде много ясно и много силно. Всички говорят за растеж, но все още в центъра на европейската политика не е поставено хармонизирането на вътрешния пазар. И а, сега, когато съществува риск да разделение на Европа, на еврозона, извън еврозоната, и така, че когато говорим за а, фискална интеграция, трябва да говорим за интегриране на пазарите. Така че ние разчитаме на вас, господин комисар, да подчертаете това ясно послание. Аз наистина ви поздравявам, благодаря ви за вашата енергия, която проявявате и бих искала да ви попитам как конкретно как възнамерявате да окажете натиск за това държавите членки да прилагат вече съществуващата, действащата, действащото законодателство? Благодаря за това, че включихте плана за действие във втория акт за единия пазар, за вашата лична ангажираност с всички тези въпроси. На 4, 4 е, юли е една важна дата, е, е, защото диалога за е, инициативата за подобряване на търговските отношения ще се прила... представят мерки за прилагане. А, това е огромно предизвикателство за нас и наистина се радвам, че ще обединим а, усилията си в а, този а, процес. До конференцията в края на годината. Мисля, че вие ще потвърдите всичко това. Моля да ми извините за това, че дълго време отнех, но това бе шанса на последния изказващ се. Благодаря ви много, комисар. Имате думата. Да, след това трябва да ви напусна, защото имам среща с представители на Американската търговска камера, тъй като става дума тук за реципрочност. Ето един пример. Така, е, по повод на казаното от госпожа Кораца Бил, да, аз много внимателно следя какво ще се случи на 4 юли. Така че първият ми порив е да говоря за договор. И както казах, е, това по повод на другите основни елементи, е, аз работя в посока именно на привличане на 800 национални представители, които работят в тази сфера. Тук огромна роля играят министрите, националните парламенти и трябва по-чести срещи с тях. И е, служителите, административните служители на място, които работят в сферата на а, е, вътрешния пазар. С всички тези хора водя диалог. Да, тази дата, 4 юли, е изключително важна за механизма за саморегулиране, а именно договора, дава възможности за решаване на проблемите чрез самите участници в този сектор, като се работи по посока на този механизъм, така че той да стане действително действащ. Господин Шваб спомена комуникацията. Аз мисля, че първо трябва да се действа и след това да се оповестяват тези действия, защото какво ще оповестяваме, ако нищо не сме свършили? А, би трябвало и отдолу нагоре да се работи, не само отгоре надолу. И с господин Таяни ще работим по тези въпроси. Може би ще използваме социалните мрежи, интернет мрежите, за да се възбуди един такъв дебат публичен по успехите и неуспехите на вътрешния пазар. около 200 събития са записани а, на нашия сайт в 27-те държави членки в рамките на тази седмица, така че ще продължаваме в тази насока. В двете съобщения на комисията няма да проявяваме никаква толерантност, никаква търпимост към не спазване на разпоредбите. Ще ускорим темпото, така че да се постигна нулева толерантност тук. и успоредно с това се работи по таблиците за съответствие, основните желони, основните елементи по това кой какво прави в Европа. както и важния инструмент за конкурентоспособността вътрешния пазара, именно европейския семестър. Това е изключително важно, включването в европейския семестър на тези а, събития. А, по казаното от госпожа Вайлер, въпреки, че ме посъветвахте да не ви отговарям, аз все пак ви а, изслушах, съгласен съм с вас, а, че практиката на а, Европейския съд не дава правна сигурност Съгласен съм също така и с докладчика господин Жовен, така че да определим ясно приложното поле по отношение на концесиите, особено в сферата на сътрудничеството между публичен сектор. И да направя връзка между казаното от Кораца Билт и колеги от други групи. Аз смятам, че конкурентноспособността е в сила и за регионите, и за предприятията, и за хората. Например, младите хора да говорят няколко езика, да се следва обучението през целия живот – и наистина за да постигнем устойчив е, характер, трябва да се включи социалното сближаване, иновациите. Това е необходимо и във фирмите, и в е, обществото. Общество без е, сближаване се сблъсква с много повече трудности. Именно за това отвъд тези текстове, които трябва стрикно да се прилагат, е важно да се осъществят и тези инструменти. Социалното предприемачество. Наистина днес в цяла Европа се пораждат много инициативи – И комисията проявява огромен интерес към тази тема. Има инициативи, които са свързани с милиони работни места в печеливши предприятия. които се сочват към пазарите important. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long et merci encore une fois de votre accueil. така, бях май прекалено обстоятелства в моите отговори. Благодаря ви за това, че ме приехте във вашата комисия. Uh, Дами и господа, все още не съм закрил заседанието. Знам, че всички бързаме за обяда. Дами и господа, мисля, че не е особено любезно да хлопваме веднага. Нека от ваше име да благодаря сърдечно на комисаря за това, че отговори на всички ваши въпроси. Благодаря ви много, господин комисар. Благодаря на всички за участието и споделените мисли. Говорихме за всички стратегии по вътрешния пазар. В заключение ще кажа, че при акта за вътрешния пазар имаме най-голямата програма за насърчаване на този пазар от 1992 година на насам и това е голям напредък, който се дължи на вас, на първо място, разбира се, и на всички вас, колеги. Нека да припомня на всички ние какво е вътрешния пазар. Това е един цялостен пазар, който е предназначен за гражданите и за предприятията. Всичко това обсъдихме днес. Много ви благодаря за това, че дойдохте. Председателя благодаря и на преводачите за допълнителното време, в което работиха. Господин комисар, ще ви очакваме след вакансията, след което ще говорим по акта за единия пазар 2. Благодаря ви.